правилника обявява нейния мандат за свободен. Комисията по околна среда разпространи е, една корекция съгласно член 230 е, алинея 4 ако в рамките на 24 часа е, от една политическа група или поне 14 е, нейни членове е, подадат искане, че се приема, мога да кажа, че по този начин се приема и този документ. И сега, заедно с председателят на съвета,